Morning, uh, every... Добър ден всички, добре дошли на нашето заседание. Преди всичко, одобряване на дневния ред, така както е предложен, няма възражение, приема се някои съобщения. Знаете, че се излъчва по интернет това заседание. И също така знайте, че може да се използва приложението електронно заседание и митинг. И също така вие може да се информирате чрез нашия информационен бюлетин. Първата точка е информация за междуинституционалните преговори по взаимното признаване на продукти, и стоки, които законно се пускат на пазар в друга държава членка. Господин Штефенец ще съобщи. Благодаря. Искам да ви съобщя, че на ноември 22 беше проведена среща по тристранните преговори. Ние успяхме да постигнем нашите приоритети. Първо, упростяване на процедурите, дружества да могат да ползват механизма Solvit и създаване на координационна група за преодоляване на различия или осложнени ситуации, така че като цяло парламентът имаше възможност да убеди своите партньори и да постигнем добро споразумение. Мисли си, че то беше също така доста бързо постигнато това споразумение за два месеца. Искам да благодаря на колегите, които работиха по това досие. Искам да благодаря съветниците на политическите групи и, и съветниците на нашата комисия. Имко, това наистина беше много сложно досие, може би най-сложното. Благодаря, поздравления. Следващото съобщение е по досието за внос на предмети на културата. Водещата комисия тук е Инта. Нашите докладчици са Даниел Далтън и госпожа Моск. И ме помоли господин Далтън, тъй като не може да присъства, ме помоли да каже. Той каза, че миналата седмица състоя първото заседание по тристранните преговори. Там и трите институции имаха възможност да споделят своите приоритети. Парламентът подчертава необходимостта от един действен регламент, който да защитава реално културното наследство. Има още нерешени проблеми. И най-вече това се отнася до приложението, в което се изброяват обекти на културата, които следва да бъдат в обхвата на регламента. В Страсбург ще се проведе следващото заседание по тристранните преговори. Надяваме се, че ще бъде постигнат напредък и че политическите проблеми ще бъдат разрешени по начин, който иска те да бъдат разрешени самият парламент. Следващото съобщение е за допълване на законодателство на Европейския съюз за одобрение на типа в контекста на отеглянето на Обединеното кралство от Съюза. Госпожа Мици е нашия докладчик. Заповядайте. So, good morning. Sorry for... Добър ден. Извинете за малкото ми закъснение. Да, намираме се в ситуация, която все още не знаем как точно се развива Брекзита, Знаем какви са нещата точно сега, но ситуацията непрекъснато се промени. Британския парламент също така има решаващ глас. Но може би всички се надяваме нещо се случи и Обединеното ще остане в Европейския съюз, но разбира се, трябва да се отнасяме с уважение към резултатите от референдума. Така че трябва да гарантираме това, че сме подготвени за всеки един сценарий и отчитаха това в моята роля на докладчик, за да смекчим въздействието на отеглянето на Обединеното кралство, най-малкото за сектора на автомобилостроенето, един важен сектор и за Обединеното кралство и за много други държави членки. На 27 ноември се проведе заседание на тристранните преговори. Беше потвърдено това, че и съветът, и комисията са готови да постигнат политически консенсус заедно с парламента и може би това ще бъдат най-кратките тристранни преговори в историята. Бяха одобрени всички изменения, предложени от съвета и от парламента успяхме да постигнем следното. Всичките органи за одобрение на типа и производителите ще бъдат достатъчно защитени и секторът ще има достатъчно време, за да може да приведе своята дейност в съответствие с регламента и също така приведохме в съответствие с реалността разпоредбите за оборудването, което се използва и извън пътя, наред с автомобилния транспорт. По този начин избегнахме сериозни вреди за автомобилния сектор и хилядите заети в него. Също така, много от заплахите, които биха могли да проистекат от непостигане на това съгласие за европейските потребители, бяха също така избегнати. Надявам се, че ще мога да продължа и другата седмица да разчитам на вашата подкрепа и на подкрепата на вашите политически групи. И накрая искам да благодаря на докладчиците в Сянка, на техните сътрудници и съветници, които позволиха да работим успешно по това досие. Това е първото досие по Брекзит, което ще бъде до, завършено до края на 2018 година и това ще ни позволи да сме по-подготвени към това, което ще случи в контекста на Брексит. Благодаря. Виждам, че Европейската комисия иска нещо да каже. Не, добре. Добре. Можем да преминем към следващото съобщение за удължаването на преходното използване на средствата различни от електронни методи за обработване на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза. Господин Селимович е нашия докладчик, но не го виждам в залата. А, добре, благодаря ви. We... Uh, В такъв случай предлагам да продължим. Дали той ще дойде скоро? Добре. Нека да преминем към следващата точка от дневния ред. Това е регламента за общата безопасност. Разглеждаме проекто доклада на госпожа Роза Грифин Фантун Хокенштайн. Благодаря, госпожо председател ще помоля наистина да обърнете внимание на това, което ще кажем, защото днес говорим за въпроси, които са свързани с живота и смъртта в най-буквалния смисъл на тези думи. Представям проекто доклада за регламента за общата безопасност. Надявам се, че всички сте имали възможност да прочетете доклада, който публикувах преди две седмици. Внасям 6 изменения – Нямам време да спирам върху подробностите и всяко едно изменение, но искам да представя основните линии в този доклад. Първо, всички трябва да сме наясно с значението на проблема и необходимостта от действия, които трябва да бъдат предприяти незабавно. 25 1300 души загинаха в пътнотранспортни происшествия в Европа миналата година. Освен това, около милион души са били ранени и много от тях сериозно. Освен това, момента наблюдаваме тенденция, която показва, че не намалява броя на смъртните случаи и нараняванията в Европейския съюз и има заплаха за това да не бъдат постигнати целите за 2020 година. Целта на Европейския съюз е да се намали два пъти броя на смъртните случаи в сравнение с 2010 година. И всичко това е ужасно. Ние имаме амбицията да постигне само да избегнем 16 000 души да, бу, да бъдат, е, да загиват, извинете, всяка година по пътищата на Европа. Но дори и тази скромна цел намалява на половина на смъртните случаи и броя на наранените, дори тази цел явно няма да бъде изпълнена. Така че, колеги, нашата цел явно трябва да бъде да се стигне до ниво да няма изобщо жертви на пътно-транспортни происшествия. И в доклада предлагам да се скъси срока за изготвяне и подготовка на системите за безопасност чрез съответните делегирани актове. И моля да ме подкрепите. Освен това, предложението на Европейската комисия беше много добро. Трябва да го подчерта. Искам да поздравя комисията. Европейската комисия беше приветствана за това от най-различни заинтересовани страни. Аз внесох 60 изменения. Това звучи като го, голямо число, но общата ми линия съвпада с тази на комисията и ще продължим да обсъждаме това с докладчиците в сянка. Но най-важното в нашето предложение е следното. Това е един пакет. И той ще доведе до конкретни резултати, намалявайки броя на смъртните случаи на раняванията по пътищата, само ако всички мерки се прилагат затова моля колегите, не дейте да подбирате само отделни метки, които ви допадат най-много. Трябва да одобрим целият пакет, ако искаме реално да подобрим ситуацията. Целият този пакет включва системи за оказване на помощ на водачите, системи за активна безопасност и системи за пасивна безопасност. Третият аспект, който искам да подчертая е, че всички тези мерки няма да проработят на практика, ако те не са приети от потребителите. Ако ще се въвеждат автономни превозни средства, повечето от мерки, предложени в този проект доклад, са абсолютно необходими. Същевременно те няма да се използват, ако потребителите не са убедени, че тези мерки, тези системи са полезни. Затова се съсредоточавам върху проблемите, които са свързани с защитата на личните данни, неприкосновеността на личния живот и е, възприемането от страна на потребителя. Обедена съм, че споделяме и следващия момент. Най-важното е да защитаваме най-уязвимите. Така че тук аз се спирам върху характеристиките и мерките за защита на пешеходците, нези, които карат велосипеди и други. Вие знаете, че това е много важно за нашите градове, защото много от нашите градове растат много бързо и трябва да намалим опасността на най-уязвимите групи на участниците в пътното движение. Убедена съм, че заедно с докладчиците в Сянка ще стигнем до едно разумно споразумение и че ще можем да подпомогнем за това да намали значително броя на смъртните случаи на ранявания по пътищата на Европа. Благодаря. Сега докладчиците в Сянка. Госпожа Сенхалова. Я к вечине тех представених Благодаря. Нямам какво да добавя по това, което бе казано до тук. Смятам, че представлява документа от лична база за работа. Няколко думи за увод. Мога да кажа, че отправните точки, е, от които спомена докладчикът, е, напълно съм съгласна с тях. Необходимо е да се дефинира технологията така, че да се опрости и живота на водочите. Ангажирането на водачите и възможността те да се чувстват, е, да, да могат да управляват добре е от ключово значение за постигане на нашите цели. Трябва да мислим и по въпроса за това, когато има запис е, на съответното пътуване, кой може да има достъп до него. Има още доста неща, които трябва да се изяснят. Лично аз съм скептична по отношение на използването на камери, които да правят записи вътре в е, моторното превозно средство. А, там, където съществува технология, няма нужда да се из, изчаква. Необходимо е също така да има и директна видимост за водачите на камиони. Това трябва да се осигури непосредствено. Някои теми не се засягат, примерно е, мъртвия ъгъл е, при е, големите вода, камиони, коланите на задните седалки. Там можем да доизчистим нещата. Докладчикът предлага 12 месеца преди въвеждането на определена мярка да е има оповестяване и информация. Съгласна съм с това. За съжаление, до момента никой не можа да ни каже какви данни можем да имаме за подготовка на тази система. В края на краищата изискванията е, зависят и от типа пътища и от типа МПС, защото има нови автомобили, които имат е, възможности за електронна навигация и други, които нямат. Радвам се, че си сътрудничим толкова добре с докладчика. Благодаря. От е, Екър, господин Далтън. Той ме помоли да прочита неговото изявление. Той посочва, че като цяло Екаре приветства това предложение. Има много положителни промени, които подобряват безопасността, на пешеходците и други участници в пътното движение. Поздравявам докладчика. Смятам, че измененията са положителни. Като цяло подкрепям ангажимента за бързото адаптиране на системите към новите изисквания към безопасността. Важен принцип е технологичната неутралност и е, трябва също така комисията имко да гарантира това, че законодателството ще отговаря и на изискванията на бъдещето. Също така важно е внедряването на различни системи, например за разпознаване на моментите, когато е отслабено вниманието на водача. Също така се предлагат стандарти за съхраняване на данните – и разбира се принципите за неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни трябва да бъдат утвърждавани. Важно е също така да се предвидят мерки за повишаване на приемането от страна на потребителите, използване на сателитни системи, например ISAT, но все още имаме загрижено за това доколко от практическа гледна точка са осъществими някои от мерките, ако няма надежни ограничения на скоростта и надежни мерки за защита на данните. По-общо смятам, че трябва да сме по-предпазливи във връзка с прилагането на всички тези изисквания към малките и микропредприятията, особено в такива сфери като законодателство за защита на пешеходците. Тези разпоредби, според мен, на места са доста непропорционални. Това досие е много важно това е много важно, включително политическа гледна точка и необходимо текстът като цел да бъде изключително разум. Що се отнася до изисквания за безопасността на тежкотоварните автомобили, това е изключително важен аспект. Също така е важно да се отчете, че 78% на смъртните случаи сред велосипедисти се дължат на пътно-транспортни происшествия с тежкотоварни автомобили. Има проблеми, свързани с проектирането на тежкотоварни автомобили. Много от тях имат много е, сериозни проблеми с слепите петна. Вече има тежкотоварни автомобили, които са проектирани така, че да се избегнат слепите петна чрез по-големи размери на прозорците, например. Както вече казах, можем да бъдем по-амбициозни от предложението на комисията и да се въведат сроковете 2024 и 2026 година, съответно за новите и старите модели. С нетърпение очаквам продължаването на работата с колегите по това досие. От АЛДЕ Дита Харанзова и от нейно име ще изкаже колегата. Read, uh, Благодаря. Ще изчета какво има да каже нашия докладчик Сянка от АЛДЕ. Благодаря за представянето на проекта доклада. Нашия докладчик го приветства и счита, че той ще е полезен а, допълнение към нашия окончателен доклад. Това е и важна стъпка по възможността да работим общо в парламента по темата. Надяваме се, че ще можем да постигнем съгласие, като се има предвид, че в съвета вече има общ подход. По съдържание приветстваме предложенията на, на докладчикът. включително от комисията, която води доклада и от консултацията с заинтересуваните страни. Докладчикът е права да засяга няколко хоризонтални въпроса в доклада, като една по-точна дефиниция на уязвими ползватели на пътя и предлаганите мерки за сигурност. Предложения график е доста амбициозен. Дита счита, че предложението се движи в правилна посока, но трябва да продължим да го обсъждаме, за да заложиме периоди, които са реалистични. Има някои проблеми, свързани с конкретните мерки, които се предвиждат. Примерно системата за записване на имена и така нататък. Необходимо е да има баланс между използването на подобни технологии и е, закрилата на е, гражданите и правилната употреба на събраните данни. Отново благодарности за докладчика. Нашият докладчик очаква бъдещи плодотворни взаимодействия. Благодаря. Паскал Дюран от Зелените. Благодаря. Съвсем набързо. Само да подчертая някои момента. Естествено, благодарности за докладчика. Констатираме обаче нещо доста е, тъжно. Ние е, се бориме да намалиме смъртността на пътя за водачите и пътуващите в автомобили. Го постигнахме до известна степен, но в никакъв случай не го постигаме по отношение на велосипедистите. Това е много сериозен проблем. И искаме и този елемент да бъде достатъчно подчертан. Също така бихме искали да можем да сложим акцент върху а, камионите, които всъщност са отговорни за голяма част от инцидентите, не по вина на шофьорите, просто заради е, факта, че тяхната структура е такава. В Лондон, например, има доста ефикасни мерки, успели са да намалят инцидентите посредством една е, схема за промяна на камионите. Сега не е едно и също да инвестираш в малки камиони и по-големи такива, но ще имаме ред предложения за, по темата камиони и пригаждането им. Може би да се търси някаква система специално за начина на отваряне на вратите на шофьорската кабина, защото най-често по този начин стават инцидентите. Има, има какво да се прави по въпроса за подобряване на сигурността в Европейския съюз. Следващия оратор. Благодаря. Първо споделям всичко, което каза госпожа Тун и подкрепям нейната работа. Смятам, че е много положително това, което тя прави по първоначалното предложение. Необходимостта да има сигурност няма какво да се дебатира. Много важно е обаче да имаме е, за нашата автомобилна индустрия предимства в това отношение – някои е така съмнения, които поражда текста, представители на автомобилната индустрия ни разясниха, че някои мерки, които са се предлагат от докладчика и изглеждат много добре на хартия, не биха могли да бъдат приложени в предвидените срокове. Затова искаме да доизясним въпроса специално за, примерно, предложени екрани и други. Госпожа Грапини. Благодаря. Искам да коментирам следното. Както каза докладчикът, много е сложна темата. И Тук става дума за подобряване на постиженията за подобря... в смисъл на избягване на инциденти, е, за подобряване на начина на събиране на статистиката и други. Искам да коментирам няколко теми. Е, примерно сроковете за изпълнение. Те трябва да бъдат е, съобразени с а, реалистичната възможност да, бъде въведена, да бъдат въведени подобни технологии. Раз, дискутирали сме това с заинтересованите страни и всички подобни мерки трябва да се вземат с оглед на техните мнения, а не само по теоретични постулати. Говори се да се записват данни преди инцидент, по време на инцидент и след инцидента. Не разбирам защо трябва да има данни за след инцидента. Добре, преди и по време на инцидента, да, но след това тогава вниманието в края на кращата е върху жертвите. После информация от, е, от педала, от ускорителя. Не виждам е, как това ще стане или поне как ще стане реалистично. Трябва да има альтернативи. Е, и альтернативи за събиране на такава информация не непременно посредством натискането на педала, така че трябва да се обмисли този въпрос. Има доста подадени изменения, много и по отношение на сроговете. Индустрията коментира колко време е необходимо, за да се разработят технологии, които да намалят смъртността по пътищата, ще подадем резултат и се надяваме той да бъде... Изменение се надявам резултата да бъде успешен. Сега давам думата от, на представителя на комисията. Благодаря, благодаря за всички коментари. и на докладчика, и на депутатите. Ние изготвихме много бързо е, предложението и считаме, че всички предложения от докладчика подобравят е, качеството на текста. Не само предложенията за техническа неутралност, но и за сроковете. Разбираме така съображенията, че трябва да се действа бързо. Няколко коментара – Докладчикът спомена, че става дума за пакет от мерки. Не можем да си избираме някои мерки да въведем, а други не, защото те всичките са свързани с вътрешна логика. Така че е, трябва да ги приемаме като пакет. Второ, оценяваме усилията за това да има по-стабилни технически системи, е, включително с предложенията за реални работни условия. Искам да поясня един коментар, който като че ли има тук недоразбиране. Така наречената система ИСА – е система, която осигурява плавно движение, но тя може да бъде изключвана. А по отношение на данните, които вие коментирахте, защо ни трябва данни след инцидента, просто защото някои системи се задействат след инцидент, непосредствено след инцидента, но след него за това. И накрая графиците. Комисията ще се обърне към парламента и съвета с, с така призив да се е, приеме възможно най-бързо текста, защото той е важен и за производителите, и за органите, които дават разрешение. Тук става дума за мерки за безопасност и за автоматизиране. И ако искаме да бъдем водещи в световен мащаб по отношение на автоматизация, за МПС трябва да действаме максимално бързо и с приемането на настоящия е, тия документ. За това призоваваме да действаме бързо. Благодаря и сега докладчикът. Благодаря. Благодаря за всички изказани мнения от е, докладчиците в сянка. Благодаря и на Филип и на Мария за техните коментари. Ще дискутираме всичко на заседанието на докладчиците в сянка. Затова сега само няколко кратки коментар. За нас също времето е скъпо. Разбира се, много зависи от съвета – аз се опитвам да направя графика възможно, по възможно най-добър начин, така че уверяваме комисията, че а, действително за нас времето е скъпо. Ще се опитваме да работим максимално бързо, но комисията трябва да ни помогне да се позабърза съвета. Нещо, което изобщо не дискутирахме, е, че с всички тези мерки скъпите коли няма да бъдат по-безопасни от ефтините и е, камионите няма да бъдат по-опасни от е, леките коли. Тази технология съществува, е, просто не се използва и ако я направим, направим употребата и задължителна, нещата ще се променят. Действително знам за системата за камионите в Лондон и знам, че дават отлични резултати. Ако комисията излезе бързо с спецификации, знам, че работят, ще има време и за прилагането й. И накрая, естествено, много се радвам, че ще обръщаме внимание на тези, които са най-уязвими и незащитени в трафика. И съм сигурна, че бързо ще стигнем до положителен резултат с, в работата си с докладчиците в Сянка и комисията. Благодаря. 12 декември, 12 часа на обид е последния срок за подаване на изменения. С което вече можем да започнем гласуването, предвидено за днес. Няколко са досиетата. Първото е закъснение в е, плащането, директивата за закъснели плащания. И започваме веднага. Компромис 1 за против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. You, you ask for the floor, sorry. Salve, Presidente. Eh, ho una richiesta... Salve. Ho una richiesta riguardo alla presentazione di un emendamento. Това е господин Зулу. Имаме искане за устно изменение. Госпожа Коми не се съгласи да гласуваме от, на части е, ча, а, е, нашите изменения по изменения 9, 66, 69 и 70. Тези изменения имаха за цел да формулираме това, че е, не следва да се е, накърнява човешкото достоинство и неприкосновеността на личния живот. Затова се надявам да се съгласите с нашето устно изменение. Господин Зуло, това е компромис 9. Затова нека да го направим, когато стигнем до компромис 9. А пък е, другият ви коментар има цял списък с е, разделни гласуване и гласуване на части. Всичко е, има обосновка за това, което сте поискали, защо не е прието и така нататък. Най-вече защото се покриват от компромисни текстове. Така че, ако искате, ще ви предоставим или имате този списък. Но това, което коментирахте, ще го решим, когато стигнем до другия. Три за, против, въздържали се прият. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за,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 По, този, е, по това компромисно изменение господин Цуо помоли да има разяснение напълно уместно, но ако той беше дошъл на заседанията в сянка, щеше да е наясно за какво става дума. Трябва да има съответните политически подходи. Но все едно, продължавам нататък, разяснихме ясно не е наш избор, така реши секретарията. Тези е, теми вече са покрити. Италия е, може да получи 3%. Господин Зулу е, е член на настоящото правителство. Той е, знае, че може да се възползва от тази клауза и съответно е, господин Брамини да направи каквото е необходимо на вътрешно ниво. А, също така искаме придобиващите е, жилища за първ път да не са застрашени от е, банкрут. За трети път се оказва, е, че по тази тема има протести в Италия. Благодаря. Значи тук е, има устно изменение. Господин Цуло, имате думата. Няма обаче да дискутираме в момента. Не, само един коментар. Госпожа Коми е наясно. Е, аз е, бях представен на всички докладчи, е, срещи на докладчиците в Сянка. Не винаги мога лично да предстъствам, защото участвам в много комисии и казвате, че подадените изменения се покриват от е, компромисите, но в такъв случай нямаше да се налага да гласуваме разделно. Е, Господин Зуло, вие имате морално задължение да идвате на нашите заседания преди да отправяте критика. Вие сте държавен служител и получавате заплата за това. Има осно изменение. Трябва да го прочета. Става дума за параграф 9. Господин Золо иска да добави гаранцията за средства, които са дължани от банки на публичния сектор, тези средства да бъдат компенсирани от средства от публичния сектор, а не да бъдат покривани от гражданите. Държавите членки трябва да защитят тези, които имат падеж на дългове публичната администрация трябва да защити притежанието на жилищата. Трябва да се предотврати изземането на жилища и да се защити достоинството на гражданите. Има ли някой, който е против това изменение? Имаме повече от двама против, така че няма да гласуваме осните изменения и продължаваме с списъка. И така, компромис 9 за, против, въздържали се, прието. Компромис 10 за, против, въздържали се, прието. Компромис 11 за, против, въздържали се, прието. Компромис 12 за, против, против, въздържали се, прието. 14 за, против, въздържали се, прието. 15 за, против, въздържали се, прието. И така преминаваме към 88 изменение за, против, въздържали се, отхвърлено. 89 за, против, въздържали се, прието. 90 за против въздържали се отхвърлено. 91 за против въздържали се прието. И сега 19 компромис за против въздържали се прието. Компромис 21 за против въздържали се прието. Изменето 105, изменение 105 за против въздържали се отхвърлено. 107 за, против, въздържали се отхвърлено. 110 за, против, въздържали се отхвърлено. 111 за, против, въздържали се, прието. 113 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис А за, против, въздържали се, прието. Трето за, против, въздържали се, проверка, проверка на трето. We close the vote and it is adopted. Then compromise 4. Прието е четвърти компромиса. Извинявайте. Изменение пето за, против, въздържали се, прието. Компромис С за, против, въздържали се, прието. Компромис Г за, против, въздържали се, прието. 16-то изменение за, против, въздържали се, проверка. Проверка на 16-то. We close the vote. It is adopted. Прието е. 18 за, против, въздържали се отхвърлено, 19 за, против, въздържали се прието, 21 за, против, въздържали се отхвърлено, 22 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието, но да направим проверка на 22. Прието. 23 за, против, въздържали се, прието. 25 за, против, въздържали се. Проверка, проверка на 25-то, моля. Край на гласуването, прието е. 27 за, против, въздържали се отхвърлено, 28 за, против, въздържали се отхвърлено. И гласуваме целия текст, електронно моля. Край на гласуването, прието е с 33 гласа, 2 против. Поздравления за докладчика. So, Uh, our... Сега преминаваме към следващото гласуване. То е за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. Кристел Шалтемонс е докладчица. Най-напред компромис едно за, против, въздържали се, прието. Компромис 38 за, против, въздържали се, прието. Компромис 2 за, против, въздържали се, прието. Компромис 3 Everybody found it. Comrades 3 in favor. Against. За, против. Въздържали се, прието е. Компромис четвърти. 4 И така, четвърти компромис за, против, въздържали се, прието е. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 8. За, против, въздържали се прието. Компромис 7 за, против, въздържали се прието. Компромис 9 за, против, въздържали се. Мислех, че не е против. Нека гласуваме отново от компромис 9 за, против. Въздържали се прието. Компромис 6. За. Против. Въздържали се прието. Компромис 10. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Проверка, проверка на десето. Прието е. Компромис 11. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 12. за, против, въздържали се, прието. Компромис 13 за, против, въздържали се, прието. Компромис 14 за, против, въздържали се, прието. Компромис 15 за, против, въздържали се прието. Компромис 16 за, против, въздържали се прието. Компромис 17 за, против, въздържали се прието. Компромис 18 за, против, въздържали се прието. Компромис 19 за, против, въз... въздържали се. Проверка. Проверка на компромис 19. Прието е. Компромис 20 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 37. Не. Извинявайте. Наистина, е компромис 37.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 And it is rejected. Отхвърлено е. И така. Така преминаваме към крайното. Of course, of course, sorry, my, my mistake. Indeed, so... Извинявайте, грешка. Трябва да гласуваме изменение 23. За против, въздържали се отхвърлено. 125 за, против, въздържали се отхвърлено. 23 за, против, въздържали се прието е. И сега крайното гласуване. Гласувайте електронно, моля. And we close the vote. Край на гласуването. Прието е. Прието е с 25 на 6 против 3 въздържали се. Поздравление за докладчицата. А сега гласуваме мандата за интеринституционални, междуинституционални преговори. Гласувайте електронно, моля. And we close the vote. Край на гласуването. Същия резултат. Поздравления за докладчицата. Искам да благодаря на колегите за доброто сътрудничество. Имахме много добра съвместна работа. Смятам, че постигнахме добър компромис и с интерес очаквам преговорите с съвета. Надявам се те също да се увенчаят бързо с успех. Благодаря на колегите от секретарията и на своя екип. Те свършиха чудесна работа. Благодаря, Кристал, и още веднъж честито. Следващият доклад. Това е програма Митници за сътрудничество в областта на митниците. Госпожа Грапини е докладчица. Компромис 7. За. Против. Прието. 52 51 и 15 за, против. Проверка. Проверка на 51 и 15. We close the vote. Край на гласуването. Прието е. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието. 57-58 за, против, въздържали се, прието е. 15 за, против, въздържали се, прието. 59 за, против, въздържали се, прието. 19 за, против, въздържали се, прието. Компромис 9 за, против, въздържали се, прието. 61 за, против, въздържали се, отхвърлено. 17 за, против, въздържали се, прието. 18 за, против, въздържали се, прието. 62 и 21 за, против, въздържали се, прието. 63 и 22 за, против, въздържали се, прието. 64 за, против, въздържали се, отхвърлено. 19 за, против, въздържали се, прието. 65 и 23 за, против, въздържали се, прието. 66 и 24 за, против, против, въздържали се, прието. 67 и 25 за, против, въздържали се, прието. 20 за, против, въздържали се, прието. 68 за, против, въздържали се, отхвърлено. 5 за, против, въздържали се, прието. 26 за, против, въздържали се, прието. 27 за, Can we, can we take a block vote here? Може ли да гласуваме on block от 27 до 72 и 31? Да, добре. Гласуваме on блок за, против, въздържали се, прието. 73 за, против, въздържали се, отхвърлено. 74 може ли отново да гласуваме заедно от 74 и 32 до 76 и 34? За, против, въздържали се, прието. 77 за, против, въздържали се, отхвърлено. От 78 до 81-во онблок отново. Може ли? Не. Добре. Тогава 78 и 35 за, против, въздържали се. Прието 79 за, против, въздържали се. Прието 36 за, против, въздържали се. Отхвърлено. От 37 до 81 може ли? Не. Добре. 37 за, против, въздържали се прието, 80 и за, против, въздържали се прието, 30. Искате проверка, добре? С проверка на 80 и 38. We close the vote. And clearly adopted. Then 30... Прието е 39 за, против, въздържали се прието, 40 за, против, въздържали се прието, 25 за, против, въздържали се, прието. 41 за, против, въздържали се, прието. 81 за, против, въздържали се, прието. 42 за, против, въздържали се, отхвърлено. 26 за, против, въздържали се, прието. 43 за, против. А, това пада, извинявайте. Може ли да гласуваме он блок? от 82 до 29. За, против, въздържали се, прието. 6 за, про, против, въздържали се, отхвърлено. Falls 50 in favor, against, abstentions rejected, compromise 1 in favor. Компромис 1 за, против, въздържали се, прието. Компромис 2 за, против, въздържали се, прието. Шесто за, а извинявайте, второ изменение за, против, въздържали се, прието. Шесто за, против, въздържали се, прието. Компромис 3 за, против, въздържали се, прието. Четвърто за, против, въздържали се, прието. Компромис 5 за, против, въздържали се, прието. Компромис 6 за, против, въздържали се, прието. 6 за, против, въздържали се, прието. 43-то, това пада. 7 за, против, въздържали се. Вие сте за, Прието е тогава. 44-то за, против, въздържали се. Прието. 9 за, против, въздържали се. Прието. 10 за, против, въздържали се. Прието. 45 и 11 за, против, въздържали се. Проверка. Проверка на 45 и 11. Close the vote. Край на гласуването. Прието е. Осмо. Пада. Така че девето за, против, въздържали се, прието. 47 за, против, въздържали се, прието. 48 за, против, въздържали се, Проверка на 48, моля. We close the vote. Край на гласуването. Прието е. 12 за, против, въздържали се. Прието. 13 за, против, въздържали се. Отхвърлено. 49 за, против, въздържали се. Прието. 14 за, против против, прието. Десето за, против, въздържали се, прието. Първо, може ли да гласуваме от 1 до 3? Значи само трето за, против, въздържали се, прието. И крайното гласуване. Vote and is adopted with 33 votes in favor and 2 against. С 33 за и 2 против. Поздравление за докладчицата. Искате да кажете нещо съвсем накратко? Благодаря. Благодаря. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Чудесно работихме. Благодаря и на секретарията и на екипа си. Добре. Следващото гласуване е инструмента за финансово подпомагане за митнически контрол – Господин Поспешил е докладчик. Uh, Има една грешка в списъка за гласуване. Страница 8. докладчика предлага да се гласува за, а не против изменени 8. Добре. Гласуваме по компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за, против, приема се. 45-17 за, против, въздържали се, приема се. 46 разделно гласуване, първа част, кой е за, против, въздържали се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въз... въздържали се. Не е ясно. Електронна проверка е с Електронна проверка. Моля гласувайте по 18. Close vote. Край на гласуването. Приема се. 7 за. Против. Въздържали се. Прием се. 19 за. Против. Въздържали се. Прием се. 8 за. Против. Въздържали се. Прием се. 20 за, против, въздържали се, прием се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48-21 електронна проверка, моля гласовете. Вол. Край на гласуването. Отхвърля се. 49 и 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, прием се. 50 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля гласувайте по 26. We close the vote. Край на гласуването. Приема се. 54 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 28 за. Против. Въздържали се. Според мен се приема. Нека да проверим по електронен път. Моля гласувайте. 28. Звол. Край на гласуването. Приема се. 10 за против, въздържали се, прием се. Изменение 3 за, против, въздържали се, прием се. 56 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, прием се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. Предлагам блок да гласуваме от 39 до 38 включително. Съгласни ли сте? Да, не. от 32 до 67. Кой е за, против, въздържали се, прием се. Изменение 4, кой е за, всъщност опада. Сека. от 35 до 38 гласува на анблок. Добре, Алда не е съгласна. Добре, 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, прием. се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 70 и 41 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1 за. Всъщност отпада. 9 и 2 за, против, въздържали се, приема се. Следващото отпада. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се. Не е ясно. НП за или против? Ако НП е против, тогава се отхвърля. Изменени 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за,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 Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 и 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка на 27 Моля, гласувайте. We close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29 и 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. 31 и 7 за, против, въздържали се, приема се. 32 и 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Сега изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против,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 въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79. Можем ли да гласуваме анблок от 79 до 50? Добре. От 79 до 50, кой е за?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 всъщност вече е прието. 50 кой е за, против, въздържали се, приема се и окончателно електронно гласуване по целият текст с измененията. Край на гласуването. Одобрява се с 32 гласа за, 2 гласа против. Поздравления за докладчика. Искате да вземете думата? Да? Не? Не. Добре. И имаме и имаме още две допълнителни гласувания. Сега гласуваме по предложението за регламент за взаимното признаване на стоки за законопускане на пазара в друга държава членка. Господин Штефанеч е докладчик електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се с 32 гласа за, 1 глас против и 1 въздържал се. Поздравление за докладчик. Искате ли да вземете думата? Не. И сега имаме още едно окончателно гласуване. за резултата от междуинституционалните преговори за законодателство за одобрение на типа на Европейския съюз в контекста на отеглянето на обвинението казва електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 32 гласа за и двама въздържали се. Поздравления за госпожа Мизи. С това приключваме с гласуването. Само искам да кажа нещо, защото Анна Мария любезно съгласи да ме замести и искам Разбира се, вероятно ще се видим в Страсбург, но ако не се видим, искам да пожелая на всички весела коледа и много щастлива и успешна нова 2019 година. Уважаеми колеги, продължаваме с нашето заседание, така че ако искате да продължите вашите разговори, най-любезно ви моля да напуснете залата. Предлагам да се върнем към точката съобщения за тристранните преговори. Господин Селимович ще ни запознае с своето съобщение за тристранните преговори. Заповядайте, господин Селимович. Микрофон за оратора. Да, моля да ме извините. Благодаря. Ще съобщя и за двата три страни триалога, за, двата, за две три странни заседания. Първо, искам да кажа, че и става дума за включване на италианската община Кампиан Девели и водите на езеро Лугано в Митническия кодекс по молба на Италия. Бяха предложени също времено някои промени в Митническия кодекс. Всъщност единственото ни изменение е чисто техническо. Това е датата на прилагането, на влизането в сила на това предложение и беше постигнато съгласие между трите институции, че това ще бъде 1 януари 2020 година. Във вторник тази седмица се проведе техническо заседание заедно с всичките докладчици в сянка. Никой от тях не възрази срещу тази промяна, затова предлагам днес да гласуваме по тази промяна и по този начин да финализираме това досие. Следващото заседание по тристранните преговори е посветено на удължаването на удължаването на използването на средства, на технически средства, предвидени от Митническия кодекс на Съюза. Проведохме тристранно заседание. Важно е, че не се съгласихме по два въпроса. Първо е задължението за докладване, което според нас трябва да се възложи на комисията. Комисията според нас трябва да съобщава, да докладва за възможните промени до разработки в програмата. Смятам, че това е необходимо. Ако имаме едно сложно техническо досие, което включва системите на държавите членки и няколко системи на нивото на Европейския съюз, необходимо е да има периодично докладване, за да се избегне по-нататъчното отлагане и отсрочване. Ние ще продължим да настояваме върху датите, които предлагаме за нас. Това е 2023 година, нито съвета, нито комисията не, не е съгласна, но ако те не се съгласят, следващия крайен срок е 2020 година, така че ще предложим това на техническо заседание и ще се стремим да постигнем компромис. Благодаря. Благодаря, господин Селимович. Сега преминаваме към точка 13 в дневния ред. Това е създаване на програма за единия пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средни предприятия и европейските статистически данни. Обсъждаме компромисните изменения. Имаме 278 изменения. Имаше 42 изменения в включени в проекта доклада. Сега ще разгледам компромисните изменения. дам думата на докладчика. Господин Танти, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Преди всичко искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Несъмнено, те прекрасно се справиха със своята задача и ние наистина работихме много усърдно, за да стигнем до тези компромисни изменения, които ще позволят да се спечели голямо мнозинство при гласуването на този документ. Това е един документ, който засяга правомощият на комисията ИМКО, но също така и мандатите на други парламентарни комисии. Затова дейността беше доста сложно. Трябва всички да положим усилия да извършим тази задача с хоризонтален многосекторен характер. Комисиите ЕКОН, ЕНВИ и други работят и по някои от аспектите те имат изключителни правомощи заближихме позицията си по две точки. Първо, да има отделно бюджетно перо за тази програма за единия пазар, конкурентоспособността на предприятията и също така да бъдат включени и стоките продавани по интернет. Второ, постигнахме съгласие за въвеждане на делегирани актове това е една позиция, която позволява на Европейския парламент да бъде по-силен, когато става дума за контрола върху прилагането на практика на тази програма. Все още трябва да изчистим някои технически елементи. Има някои по-специализирани членове на регламента. По-специално искам да говоря за членове 3, 8 и 4 особено тези разпоредби, които се отнасят до отделните бюджетни пера. И предвидените компромисни изменения се позовават на многогодишната финансова рамка за периода 2021 година, първа 2027 година, собствените източници на Съюза. Искаме да се включат и приоритетите, например, да се избегне дублирането на ресурсите и да се засили вниманието и финансовата помощ за малките и средни предприятия. Другата седмица ще имаме още едно заседание на докладчиците в сянка в четвъртък сутринта. По този начин ще финализираме нашата работа и през януари в комисията ще гласува този документ. Благодаря. Сега за НП Андрея Шваб. Благодаря, уважаеми колеги. Аз замествам госпожа Вейтера, която не може да присъства днес. Програмата за единия пазар е една от най-важните. Ние искаме да я подкрепим, искаме да я развиваме. Много се радваме, че работим конструктивно тук. Е, компромисните изменения върват в правилната посока, затова ще можем да подкрепим голяма част от тях. Няколко бележки само имаме, госпожо председател. Подкрепяме бюджетните функции за засилване на капацитета на властите, предложени от е, е, докладчикът, но по член 3 искаме да има и редовна помощ за подсилване на този капацитет, особено за страните, където той не е достатъчен, т.е. по-слабите да получат повече подкрепа. Качеството на продуктите също е проблем за единния пазар е, и е въпросът дали да не е, включиме в член 3 възможността да е, е достъпна цялата информация на интернет. Вероятно това можем да обсъдим и в е, контекста на компромисните текстове. Включително и в доклада Омнибус. Това е, е, очакваме с удоволствие ползотворната ни работа. Благодаря от ЕКР, е, господин Сулик. Благодаря. Искам първо да ви благодаря за това, че приемате някои от нашите изменения. Според нас обаче твърде много акцент се слага върху закрила на потребителите. Нека да сме наясно, че тук става дума и за възможността да има взаимно признаване на продуктите, защото в противен случай често това ограничава възможността за избор на, на потребителите. Искам да коментирам някои от целите. Е, не следва само да търсиме увеличаване на бюджета. Аз лично не смятам, че е необходимо това увеличаване да е цели 60%. Може да си остане предложения бюджет от комисията. ние парламента искахме увеличение на програмата Косме, но нека да е ясно, че тези 2 милиарда те не падат от небето и не се печатат и така от Централната банка. Става дума за хиляди дружества, които трябва да си платят данъците, за да, имат, за да ги имат тези пари. А да се подкрепя конкурентноспособността с наливането на 2 милиарда и то в момент, в който се бележи ръст, не смятам, че е необходимо. Тук работим уж за малките и средни предприятия, добре, но това пък ще е в ущърп на останалите. Ние сме съгласни да има по-добър контрол за изпълнение на програмите и по-строг е, контрол е, при е, изразходване на средствата. Господин Селимович, ще имате на Алде. Благодаря. Благодаря на господин Данти за отличната му работа. Мисля, че съвсем сме наблизо до постигане на окончателно споразумение. Има още няколко разминавания, но ще изработиме компромисните текстове. Там има само да се доизчистят някои неща. Едно от тях е включването на служителите в е, предложението. Но тук става дума за продължение, за задълбочаване на единния пазар. Не можем всичко да вкараме в текста. Тук става дума за фонд за единния пазар, а пък си има други фондове, които са ориентирани към работещите, затова сме против. Второ, иска се да се включи отново принципа за страна по происход. Алде не е съгласен. И трето, има някои формулировки за обществените поръчки, които трябва да бъдат доизчистени, защото това не следва да бъде самоцел. За това трябва да изчистим формулировката. В всички останали въпроси нямаме проблеми. Смятам, че скоро ще постигнем компромиси и благодарим на господин Данти. Сега за зелените господин Сантас. Благодаря. Това е господин Шолтеше, извинете, не е произнесено правилно името. Благодаря на докладчикът от името на зелените. Можем да подкрепим всички компромисни изменения. В текста на преамбюла има още какво да се поработи, но като цяло всичко върви в правилната посока. Искам да опомена че когато се говори е, за функциониране на единния пазар, трябва там да има достатъчно обосновка. А по отношение на служителите, би следвало а, е, да има ползи за тях, не само за бизнеса и работодателите. Защото много често а, е, на работните условия се влушават за обществените поръчки трябва да се коментират критерии не само като цена, но и други. Евентуално и социални такива. Отново благодаря за отличното сътрудничество. Очакваме и бъдещата си работа с удоволствие. От ГУЕ и от Европа за пряка демокрация не виждаме, колеги. И не за Вайдера има думата сега. Thank you very much. So I'm shadow of this report, but I just... Благодаря, аз съм докладчик в Сянка. Просто се появих малко по-късно. Господин Шваб, нашия координатор, коментира, но искам да поясня няколко момента. Действително, много важна програма от многогодишната финансова рамка. Много конструктивно работим с докладчиците по компромисните изменения ще подкрепим голяма част от тях. А, за продуктите с двойно качество, тук не става дума само за информация, а за право на потребителите – да получават еднакви продукти от една и съща марка. Това е много важно. В противен случай дискриминацията е абсолютно очевидна. Потребителите в Централна и Източна Европа страдат от това най-вече. И според мен в компромисните изменения трябва да се опише много ясно това – и то не в преамбюла, а в основния текст. В регламент. Благодаря. Благодаря, и днес. Някой друг иска ли да коментира? Ако не, отново давам думата на докладчика да приключи. Благодаря, госпожо председател. Благодарности за всички колеги за техния принос. Няколко коментара. Освен първо на госпожа Вайдере, двойното качество на продуктите. Тази тема я включваме абсолютно в компромисно изменение което сме формулирали. Ние не можем да променяме европейско законодателство, можем само да доизчистваме някои аспекти. Не можем също така да слагаме е, тези в това законодателство, които трябва да бъдат решени и другаде. Но така или иначе в изменение 3 се е, засяга. Е, взаимното признаване също се е включено. На господин Сулик искам да кажа, че да, ЕКР едва ли ще се съгласи с това да се увеличава бюджета, но ако това не се случи, работата ще се затрудни много, защото всъщност ние е, работиме по, в рамките на бюджета, прията от парламента. Вече си има отделени за това средства. И проекто доклада на парламента за многогодишната финансова рамка предвижда това. А, за коментара на господин Селимович и господин Сулик за страна по происход, упоменаваме това във връзка с е, идеята за проследяемост на продуктите, което е ключов елемент. Говорили сме с, е, и по други досиета с господин Селимович за това. Мисля, че работим добре по компромисите и ще се справим. Добре, това е, е добре. Датата за гласуване в е, комисия 21 или 22 януари 2019. С което преминаваме към следващата точка от дневния ред, което е становището е, от към Комисията за транспорт за преустановяване на съземните промени на часовото време, така наречената директива за лятното време. Нека да ви напомня, че срока за измененията е 12 декември. Казва, на, наричаме директивата, лятнат, директивата за лятното време, защото е, сменяме лятното с така наречено зимно време през октомври. Ева Майдел, ако е тук, ще й дам думата, но не я виждам. А, Игор Шолтес. Добре. Той е тук. Заповядайте. Благодаря за това, че ми давате думата, госпожо председател. Смятам, че всички докладчици всяка са запознати с предложеното становище за преустановяване на сезонната смяна на времето часовото време. Подкрепяме предложението за директива на комисията, за да се спре с промяната на часовото време два пъти годишно. Знаете обосновките, има много меди... проучвания за отрицателните последици от тази смяна, за човешкото здраве защото се нарушават биологичните ритми, много повече са инцидентите с коли, създава се и повишено административно бреме и така нататък. Така че има много доводи за това да се прекрати тази промяна. Комисията организира лятото публична е, консултация. 4,6 милиона са подадените отговори и 84% от отговорилите са за това да се прекрати а, смяната на времето. Тоест, очевидно, гражданите заеха позиция. Но трябва да се направи така, че вътрешния пазар да може да функционира без проблемност след като се прекрати смяната на часовото време. В три е, времеви зони се намират европейските страни и затова трябва да има формулирани критерии, Различно е количеството слънчева светлина, която е, е налична във всяка отделна страна. Страните членки са тези, които ще изберат, това е в техните правомощия, ще изберат дали да останат в зимното или лятното часово време. Но за да има удачно функциониране на вътрешния пазар и за да няма нарушения в функционирането му, този процес трябва да бъде хармонизиран, защото ще има иначе много отрицателни последици, включително и за транспортния отрасъл. Ако е, страните членки изберат различен начин да прилагат е, или да наложат стандартното време, това ще предизвика проблеми. За това трябва да се направи и оценка. Комисията трябва да помисли кои ще са зоните, за които е по-добре да бъдат в едно часово време. Комуникациите, търговията също имат своите проблеми. В нашето предложение предлагам да се отложи изпълнението с една година, за да има възможност страните членки да хармонизират подходите си към спирането на промяната на времето. За да се случи това по един по-координиран и по-добър начин. Трябва да създадем и една мрежа с представители на страните членки и на Европейската комисия – евентуално и с медиатор, така че изборът на време на една страна да не се отразява негативно на нейните съседи. След три години предлагам да има преглед, а не както предлага комисията след 5 години. Това е най-общо моето предложение – Очаквам конструктивен дебат с докладчиците в сянка. Според мен темата е много важна. Тя бе и предмет на много оживени дискусии между гражданите. Ева Майда от НДБ има думата. Благодаря, господин председател. Приветстваме предложението на комисията за прекратяване на сезонните промени на часовото време. То имаше много обсъждания и между гражданите, и тук в парламента. Ние излязохме и с резолюция февруари тази година, където призовахме да се преосмисли е, аргументацията за смяната на часовото време. Много проучвания са направени в страните членки, които показват, че е, съображенията за въвеждане на сезонните промени вече са не са актуални. Примерно в моята страна, България, се е изчислено, че е, само около 30 евроцента на гражданин е, е спестя... са спестяванията от е, смяната на времето през лятото. Така че не, е... не са чак толкова големи, колкото се очакваше. Много по-смущаващи са проблемите с нарушаването на биологическия часовник на е, хората. Има проведени изследвания, че първите няколко дни след промяната на времето риска за е, сърдечни е, инфаркти се увеличава с 8%, за повишаване на кръвното с 11%. Така че приветствам проекто становището на докладчикът и е, подкрепям идеята, че трябва да има координиран подход в Европейския съюз, защото от ключово значение е да не се създаде една разпокъсаност в такъв смисъл е, като членове на Комисията по вътрешен пазар трябва да отчет, теме и необходимостта всички отрасли да функционират както трябва. Не само тези, които работят с графици, като транспорта и комуникациите, но и други много е добра идеята да има мрежа за координиране, да има и е, възможности за гъвкавост, както е предложено. Може би ще търсиме допълнителни е, доизчиствания на формулировката, за да отчетем е, и нуждите трябва да се поясни също и доводите за увеличаване на срока с една година да кажем ясно какво точно приемаме като аргументация. Април 2019 вероятно е малко прекалено амбициозен срок, предложен от комисията. Може би трябва да търсим някакво средно положение. Изменение 7, именно обосновката за скъсяване на срока за уведомяване на 3 месеца, там трябва да помислим. И в заключение считам, че предложението на комисията е много изчерпателно, Проектът доклада засяга основните елементи и действително трябва да помислиме на практика как ще се случи е, прекратяването на тези промени и да отразим това в директивата. Това са основните принципи, които ще следвам в работата си по измененията и очаквам с удоволствие сътрудничеството с докладчика. Благодаря, господин Данти, от името на социалистите и демократите. Благодаря. Още от начало искам да кажа, че ще прочета коментарите на Лизия Консари. Може би не съм съгласен с всичко, което ще прочета, но ще прочета този текст от името на докладчика в сянка на нашата група, защото тя е в Финландия. В момента имаме национален празник. И така, Лиза ме помоли да прочета следното. Уважаеми колеги, съжалявам, че не мога да присъствам на днешната дискусия. Благодаря обаче на докладчика господин Шолте за неговата работа и за резултатите които резултати бяха свързани с, с с економиката и човешкото здраве. Милиони граждани в Европейския съюз смятат, че няма нужда от два пъти промяната на астрономическото време на годината. Е, смятам, че тази практика трябва да се прекрати, но трябва да се прекрати по един координиран начин, така че единния пазар да продължи да функционира хармонично. Не бива да има промени, които са нелогични или неразумни. За това подчертавам подхода на докладчика за един координиран и хармоничен подход. С тази цел ще предложа някои изменения по отношение на календара и времевия график за спиране на годишните, на, на, на годишните промени на времето. Ясно трябва да се каже, че а, ако някои държави членки решат да приемат лятното време това ще има важни последствия за всички. Благодаря, Никола. От името на Екаре, Ричард Солика. Благодаря. Аз също искам да кажа, че оценявам работата на докладчика. Съгласен съм с това, че Промяната на астрономическото време е остаряло. Съгласен съм с предложението такова каквото е. Но в същото време имам определени резерви, защото доста мислех по този въпрос. Имам следните съображения. Най-напред в допитването 4,6 милиона е, хора са участвали, но това е по-малко от 1% от цялото население в Европейския съюз. И това са главно хората, които не обичат е, промяната. Само те са участвали в допитването, така че едва ли може да се каже, че това допитване е представително. Когато преустановим промяната, тогава може би ще има 10 милиона, които ще кажат, че това е било грешка. Това са моите лични съмнения. На второ място, когато приемем едно астрономическо време, например лятното време, в източна Словакия, там където е източната граница, времева граница, слънцето ще изгрява в 3 часа сутринта. 3,50 в лятото. А през зимата в Западен Париж слънцето ще изгрява в 10 часа сутринта. Така че ако няма промяна във времето, няма ли тогава да разде... разделяме Европа, да разделим Европа на две времеви зони, защото западните а, държави ще приемат, може би, лятното време, източните ще предпочитат е, лятното време. Аз често пътувам и, и оценявам предимството да се движим в една и съща времева зона в Европейския съюз. И също така бих искал да подчертая, че оценявам предложението на докладчика да създаде комисия или по-скоро координационна платформа която да отговаря за е, цялата след ситуация и да я, да я следи. Комисията обеща да направи задълбочен анализ, но мисля, че такъв анализ все още не е направен. За това трябва да помислим много внимателно преди да предприемем такава дълбока промяна. Европейските страни са се споразумели по една, за една координирана промяна. Това, се, това е било в миналото. Надявам се и в бъдеще подходът да е координиран също. Никола Данти има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да споделя своите лични мисли аз съм скептичен по отношение на промяната на времето. Според мен, ние използваме наистина някои е, научни заключения, но ние но ние мисля, че прекалено голямо внимание им отделяме и ги преувеличаваме като значение. Не бива да ощетяваме функционирането на вътрешния пазар. Трябва да вземем предвид географското положение на някои страни. Трябва да вземем предвид факта, че живеем в различни географски области. Последствията от промяната на времето могат да са много негативни, а именно може да се наруши единната времева зона на Европа и да се получи фрагментация. Според мен трябва да поддържаме статуквото. Трябва по-скоро да мислим за климатичните промени, а не за промените във времето. Мисля, че наистина има економи по отношение на енергопотреблението и това е добре за околната среда. На този фон смятам, че гражданите, както се казва в консултациите на комисията, са доста ясни в своите нагласи. Не смятам, че сме взели предвид всички различни мнения в Европа. Проучването, според мен, не е цялостно. Въпросът е противоречив. Много зависи от това къде живеем, къде, от коя страна произхождаме. Така че аз имам много резерви по отношение на прекратяването на промяната на времето. Вече сме много свикнали с тези промени. Благодаря, госпожо председател. Този дебат тече вече от доста време и може да кажем, че в нашата комисия Основната цел трябва да бъде да имаме едно време в Европа. Не би трябвало е, всяка държава да си създава своя собствена времева зона. Това е важно за транспорта и за други области. За това изключително важно е да останем в една единна система. Това е важно и за единния пазар. Промяната ще е много сложна, но така и така започнали сме процеса, добре, но нека не губим от поглед основата си, основната цел да не нарушим единството на времевата зона в Европа. Благодаря следващият колега Макин Шутанам. Благодаря, госпожо председател исках от името на Обединената левица да кажа нещо и извинявам се, че позакъснях малко. Не, защото съм нарушил биоритъма си тази сутрин, просто имах участие в друга комисия. Благодаря на докладчика за становището. Мисля наистина нашата задача е да вземем на сериозно желанието на хората. 4,6 милиона граждани са участвали в проучването. 46% искат промяна, искат прекратяване на смяната на времето поради здравословни причини от една страна и поради липсата на економии за промишлеността надеждите, които се свързваха с промяната, не бяха оправдани. Тук искам да подкрепя господин Шваб. Много е важно наистина да нямаме различни времеви зони в Европа. Това е нашата цел като политическа група. Сега за специалната координационна мрежа предложението на на докладчика. Мисля, че това не е удачно. Така или иначе държавите членки са представени в съвета. Мисля, че нямаме нужда от специална платформа или орган, който да се занимава с въпроса. Благодаря, Мартин. Друг колега, Ричард. Имате думата, Ричард. Благодаря. Искам да реагирам на колегата, който се изказа преди мен. Никога не съм вярвал, че има економии за промишлеността или за енер... енергетиката. Това са аргументи, които не ме обещават. Но преди 200 години нямаше едно време навсякъде. Там по-скоро времевите граници се простираха в рамките на един отделен град. И при пътуване което траеше много често, което е траяло много често два дена от един град в друг, е, времевите разлики са били незначителни. Сега транспортът смалява света, той е много по-бърз и ние забелязваме времевите разлики, но ние искаме Европа не само да, да, да се държи в една времева граница, ние искаме е, по принцип сближаване в Европа, и ето много се дразня, когато часовника ми в кухнята не се адаптира автоматично. Така е. Но ние може ние имаме избора или да имаме две големи зони, времеви зони в Европа, или да имаме една зона и да сменяме два пъти в годината времето. Но тук не става дума само за разделяне на Европа. Става дума е, за нещо много по-важно. Давам думата на докладчика сега. Благодаря. Радвам се, че този въпрос събра толкова много Извинявайте, преди да ви дам думата, искам да дам думата на комисията. Госпожа Моне Бирклен има думата от името на комисията. Благодаря. Най-напред, благодаря на докладчика и на колегите, които взеха отношение. Виждаме, че нашето предложение се ползва с подкрепа. Наистина, е, има това предложение, има аспект свързан с вътрешния пазар. Ние оценихме данните и наистина виждаме нуждата от хармонизиран подход, за да може вътрешния пазар да функционира добре. Това, което е в основата на нашето предложение, е да преминем от сегашната система, която е хармонизирана при смяната на времето, да преминем към една система, която прекратява смяната на времето, но също по един хармонизиран начин. Тоест, имаме преход в нашето предложение от една към друга хармонизирана система. Ние обясняваме защо предложението е такова на комисията. Видяхме, че системата бива поставена под въпрос доста интензивно, не само от Европейския парламент. Ние стъпваме на няколко проучвания, включително проучването на Европейския парламент. Оценихме тези проучвания и стигнахме до до заключението, е, че основната цел на смяната на времето беше спестяване на енергия. Но видяхме, че тези спестявания са доста маргинални. Затова решихме, че трябва да се преустанови смяната на времето. Нека отговоря на някои от коментарите. Правилно се отбелязва в доклада, че има два основни аспекта, свързани с въпроса. Най-напред европейското законодателство, което е свързано с сезонните смени на времето. И това засяга предложението на комисията. И другия аспект – субсидиарността, а именно избора на държавите членки да избират стандартното си време и да изберат времевата зона – Нашето предложение се ограничава върху европейската компетенция и не предлагаме да се намесваме в избора на държавите членки за времева зона. Това би противоречало на принципа с субсидиарност. Но също така комисията отговаря и на опасенията за разпокъсване на Европа. Ние съзнаваме този факт този риск и това е един от основните елементи, който се обсъжда в съвета. Мога да ви кажа, че няколко държави членки казаха, че не искат да вземат решение без предварително да знаят какво ще искат да изберат другите държави членки като стандартна времева зона. Така че дискусията върви на двустранни начала и в рамките на съвета. Нека подчертая, че вече имаме днес три времеви зони. Те са определени географски и също така тези три дони са, се осъвместяват една с друга в Европа, така че тук няма голям риск от разкъсване и осложняване на времевата ситуация в Европа. Е, според нас е много важно държавите членки да вземат предвид решението на своите партньори и съседи за времевите зони. Подчертавам правната възможност за включване на законодателната рамка един координиращ механизъм, който да вземе предвид решенията на отделните държавни членки. Освен това въвеждаме нов елемент в член 2. Казваме, че след спиране на смяната на времето, ако държавата членка в бъдеще иска да направи допълнителна промяна, тя трябва да уведоми комисията за своето намерение. Така че комисията да уведоми други, другите заинтересовани страни. Тук държавите членки може би трябва да бъдат именно успокоени чрез това, чрез тази разпоредба, че не им се навлиза в компетенциите. Сега за времевите зони ние се, за, извинявайте, за ем, периода на оценка ние по принцип предлагаме 5 години, защото е важно законодателството да се приложи, да му се даде начин, е, възможност да функционира, така че според нас трябва да имаме един разумен срок. От наша гледна точка 5 години е един добър срок, така ще получим релевантните данни преди да направим, и, и, които ще ни позволят да направим едно добро, един добър анализ. Давам думата на господин Шоте за заключителни бележки. Благодаря, госпожо председател. Както виждаме, тази система води до голямо различие в мненията. Това е нещо, което можеше да се очаква. На пръв поглед въпросът изглежда доста лесен, но когато се задълбочим в подробностите, виждаме, че нещата са много по-сложни, отколкото изглеждат. Има най-различни мнения за решението да се промени сезонната промяна в времето. Но фактът е, че имаше доводи в полза на промяна във времето, обаче ситуацията се промени и в момента виждаме, че предимствата са много по-малки, а отрицателните страни са много повече също така, отколкото се очакваше. Затова комисията извърши анализ на тази промяна на времето и въздействието върху вътрешния пазар и начина на живот на хората. Затова съм убеден, че следва да се съсредоточим върху тази тема – и в бъдеще. Освен това, смятам, че е много полезно да обменяме нашите мнения и трябва да изберем един подход, който да съчетава различни съображения, който не създава проблеми. Нещо, което би отговаряло на очакванията на нашите граждани, но също така и би предотвратило каквито и да било сътресени или прекъсване на функционирането на вътрешния пазар. Не мислех от самото начало, че всичко ще върви гладко и безпроблемно, но и точно за това ни трябва дебати, трябва да чуем различни доводи. Благодаря, Игор. Искам да напомня на колегите, че крайният срок за внасяне на изменение 12 декември 12 часа и на 22-21 февруари ще гласуваме в комисията. Следващата точка от дневния ред е създаване на Европейския център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и мрежа от национални координационни центрове. Становището е на водищ, водещата комисия, която е ИТРЕ, а ние по точка от правилник 54 сме подпомагаща комисия. Заповядайте, докладчика е по становище Анкон има думата благодаря. Искам да се спра на този център. Приветстваме предложението на комисията, защото наблюдаваме как нараства броя на кибератаките в цял свят и в Европейския съюз. Затова трябва да действаме едино като Европейски съюз и да бъдем силни срещу тези кибератаки. Над 600 центъра в Европейския съюз предлагат експертни знания и помощ в областта на киберсигурността, но Европейския съюз продължава да бъде нетен вносител на продукти и технологии в областта на киберсигурността. В момента акта за киберсигурността е предмет на тристранни преговори. Предвижда се съставането на такъв център 2021-2029 година със седалище в Брюксел. Целта е да се засили научно-изследователската развойна дейност в областта на киберсигурността в Европейския съюз и да се засили конкурентоспособността на Европейския съюз. Центърът ще се занимава също и с безвъзмезно финансиране на съответните аспекти, свързани с неговата дейност на програмите Хоризонт 2020 и други програми на Европейския съюз. Моето предложение по проект, в проекто становището е, че трябва да хармонизираме процедурите за акредитация и оценка за общността на центровете, отговарящи за киберсигурността и че държавите членки трябва да имат единни процедури. Необходимо е да има балансирано представяне на всички заинтересовани страни, а не само на големите фактори. Необходимо е центърът да поддържа контакти с заинтересованите страни. Необходимо е да се уточни кои ще бъдат членове на тази общност, свързана с гарантиране на киберсигурността. Европейската комисия не би трябвало да има правомощия да замразява или прекратява финансирането на този център, докато не изтече срока, който е предвиден за неговото функциониране подчертаваме значението на изграждане на значителен капацитет и умения в областта на киберсигурността. С нетърпение очаквам плодотворното сътрудничество с докладчиците в Сянка и Европейската комисия. Благодаря. Сега от НП. Лара Коми има думата като докладчик в Сянка. Благодаря, госпожо председател. До голяма степен съм съгласна с това, което каза докладчика. Разбира се, има възможности да се приложат мерки за по-голяма хармонизация, да се веде законодателство, което да урежда процедурните въпроси. Виждаме, че в различни държави членки законодателството и практиката са много различни. Необходимо е, предвид това, че заплахите са за цел Европейски съюз, целият Европейски съюз трябва да може да отговори на съответното ниво на тези проблеми. Виждаме, че имаме проблем с сигурността на данните. Видяхме какво се случва с данните в Facebook. И става дума за отделните граждани, за малките и средни предприятия, които са силно застрашени. Смятаме, че е важно тази тематика да бъде включена в програмите за финансиране на европейският отбранителен капацитет. Благодаря за екаре. Има ли представителя на екаре? Не виждам. И представители на други групи. От АЛДА има ли представител? От името на АЛДА има ли някой, който да се изкаже? От името на зелените? Да, заповядайте. Пак съм аз. Благодаря, госпожо председател. И искам да предам извиненията на госпожа Реда, която не може да присъства, тъй като тя е на гласуване в Комисията по правни въпроси. Госпожа Реда благодари на докладчика за проектостановището. Тя приветства предложението на комисията като възможност да се създаде уредба за киберсигурността на Европейския съюз. Отрасъла много често предлага като решение технологии. Обаче госпожа Реда предлага да се възприеме по-различен подход. Технологиите непрекъснато се сблъскват с нов предизвикателства, технологиите непрекъснато се променят. Предложението основно е насочено към промишлеността и научно-изследователска дейност. Но също така трябва да се отчете уязвимостта на отделните устройства, ползвани от крайните потребители. Необходимо е да се обърне внимание на сигурността в интернет. Госпожа Реда предлага да бъде привлечено гражданското общество – и да бъде представено гражданското общество в дейността на общността, отговаряща за гарантиране на киберсигурността. Госпожа Реда призовава да се решат евентуални етични проблеми, свързани с дейността на този център. Центърът основно ще занимава с подпомагане на научно-изследователската развойна дейност в контекста на отбраната. Необходимо е да се спазват договорите на Европейския съюз и да не се използва този център за военни цели. Госпожа да моля да бъдат подкрепени нейните изменения. Благодаря ви. Много ви благодаря. Сега давам думата на желащите да се изкажат. Госпожа Хирш, заповядайте. Thank you so much. Благодаря. От името на Алте мога да кажа, че ние продължаваме да обсъждаме тази тема. Имаме нужда от повече време, но като цяло ние смятаме, че това е много важна тема, защото трябва да насочим и да засилим ресурсите, за да може Европейския съюз да има по-добра инфраструктура и да може да се справи с този наистина важен проблем. Благодаря, госпожо Хирш. Сега господин Адам Цайфел има думата. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да дам висока оценка на тази инициатива и на самото становище. Подкрепям ги. До този момент в общественото пространство се водеше дебат за киберсигурността, но акцентът се поставяше върху киберсигурността на държавите членки – или върху политическата сигурност отново в рамките на една държава. Но, разбира се, киберсигурността е нещо много по-широко, нещо, което засяга всичките аспекти на обществения и личния живот. не видяхме все още достатъчно застрашаващи примери, но убеден съм, че в бъдеще дружествата и дори малките и средни предприятия могат да пострадат заради проблеми с киберсигурността. Много лесно ще бъде да се изкриви конкуренцията на пазара чрез използване на уръдия, свързани с подкопаване на киберсигурността. Например, може значително да навредите на имиджа на вашия конкурент. Може да повлияете това как се възприема вашия конкурент от обществеността. Това ще бъде изкривяване на конкуренцията. Така че киберсигурността не е проблем само на националната сигурност или отношенията между хората. Това дори не е само въпрос, свързан с отбраната. Това е един проблем и за малките и средни предприятия. Мисля си, че не трябва да забравяме за това. Благодаря, Адам. Сега давам думата на комисията, господин Жан-Франсуа Юнгер. Yes, благодаря. Добър ден на всички. Искам да благодаря на докладчика и евродепутатите, които работят по този доклад и становища. Наистина това е ключов приоритет за комисията. И ние искаме да подпомагаме това европейската промишленост да бъде много силна. За това имаме редица програми за финансиране, като Еразъм и други програми за финансиране, така че заедно с държавите членки и отрасъла да можем да решим как да се разпределят средствата, като се започне от научно-изследователска дейност до създаването на инфраструктура, необходима за укрепване на киберсигурността. Така че приветстваме вашия подход – Съгласни сме с това, че малките средни предприятия са най-уязвими, защото те нямат необходимия капацитет да се защитят и ние трябва наистина да заселим нашата подкрепа за тях. Съгласни сме също така, че като цяло уменията са ключов елемент. Ние знаем, че най-слабото звено във веригата определя здравината на цялата система. Така че хората, които кликват върху една препратка, която им изпратена по електронната почта, не би трябвало да предизвикват е, рискови ситуации. Разбира се, има важен елемент, е, който е свързан с работата и в сферата на отбраната. Затова предвиждаме възможността компетентният център да получава и да управлява средства от Европейския фонд за отбрана, защото може по този начин да се използва капацитета на центъра. Същевременно трябва да гарантираме достатъчно високо финансиране и ако видите какво е заложено в програмата Цифрова Европа и евентуално Хоризонт Европа, ако сравните нивата на финансиране в Европейския съюз с тези в САЩ и Китай, ще видите, че е наистина е необходимо държавите членки да инвестират на национално ниво, но тези инвестиции трябва да се с инвестициите на европейско ниво, с финансиране на европейско ниво, за да имаме мултиплициращ ефект. Очакваме с нетърпение окончателния текст на становището. Благодаря, господин Юнгер. И сега отново докладчика има думата, за да приключим дебата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Европейската комисия и колегите за техните изказвания. Обеден съм, че ще имаме много възможности да обсъждаме тази важна тема. Благодаря ви. Благодаря ви. Аз искам да напомня на всички, че крайният срок за внасяне на измененията е 12 декември, 12 часа. И сега последната точка в дневния ни ред Та това е обмен на мнение по форума на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата за доставка на храни. Информация от комисията с радост давам думата на ръководителя на кабинета на госпожа Бянковска. Е, е, Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. Е, Бих искала да използвам тази възможност и да ви информирам за последното заседание на форума на високо равнище. Това се случи на 28 ноември. Процесът е много важен, разбира се. Бихме искали да гарантираме и да подчертаем още веднъж, че сътрудничеството с Европейския парламент за нас е нещо изключително важно и, разбира се, това е един въпрос, по който и Европейската комисия и Европейския парламент следва да работят в тясно сътрудничество. Първо искам да представя контекста. На 5 ноември знам, че представител на комисията вече обясни какъв е мандата на форума. Затова сега е важно да се каже, че заседанието на 28 ноември беше заседание за обобщаване на трите години на дейността на форума, който консултира комисията по важни въпроси като цифровизация, прозрачност, качеството на храните и други. Това е една мащабна, сложна дейност, тъй като става дума за огромни предизвикателства и съчетаване на различни интереси. Форумът навлиза в последната година от своята дейност. Смятаме, че е важно да бъдат кодифицирани неговите постижения. За това следващата година форумът ще формулира своите препоръки. Смятаме, че 2019 година е година за размисъл за бъдещите предизвикателства пред промишлеността, която се взима с производство на храна Искам също така да ви споделя кои бяха мненията след като госпожа комисар произнесе реч. Госпожа Бенковска подчерта значението на сектора за економиката на Европа. Тя посочи, че са необходими гаранции и за общите задължения. Бяха посочени три много важни неща. Единия пазар, промяната в тенденцията на потреблението – и, и също така това, което се нарича гастронационализъм и гастропатриотизъм. Също така беше поставен проблема за двойното качество. Госпожа Бянковска призова към съвместна работа, за да може да се гарантира високата конкурентоспособност на сектора на производството на храни в Европа, сектор, който да бъде водещ в света. Също така директора на съвместния изследователски център се изказа и също така присъстваше и, и сега също присъства сред, сред нас човекът, който беше в основата на всички идеи, свързани с основната дейност на форума три важни заключения, които можем да си направим от това обсъждане. Първо, проблемът с двойното качество остава един поляризиращ проблем. Повечето членове приветстваха препоръките на форума за преодоляване на този проблем, но делегациите на Чехия и Унгария посочиха, че текстът трябва да бъде по-балансиран. Също е времено Сдружението Food and Drink Europe, където участват Coca-Cola и Nestle, също така се противопоставиха на доклада, като също се позоваваха на липса на баланса. Те казаха, че се средоточава доклада само върху древни въпроси. Ние обаче не сме съгласни с това. Ние смятаме, че Двойното качество е сериозен проблем. Трябва да гарантираме на всеки гражданин достъп до висококачествени продукти. Но, както разбирате, различните участници възприемаха баланса по различен начин. Комисията смята да действа по този въпрос и то с бързи темпове. Днес е една година след като речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза, ние започваме пилотен проект, който е свързан с възприятията на потребителя, също така общоевропейска кампания и също така ще продължим диалог с заинтересованите страни в рамките на форума. Освен това, комисията ще засили разпоредбите на директивата за нелоялна търговска практика. Второ, е, етикетирането за происход ще си остане. Нека да кажем едно. 500 милиона са гражданите в Европейския съюз и всеки един от тях е потребител и всеки един от тях има своите предприятия почитание и своите виждания за продуктите. Но те искат да знаят какво консумират. Комисията на наясно с това. В нашите препоръки даваме е, препоръки за преразглеждане на е, директивата за храните И за да представим една добра картина, нека да кажем, че няма да спрем, а ще разгледаме и разходообразуването във всеки сектор от веригата. Ще търсиме и стимули за това да се направят по-подробни оценки на цялата верига. В заключение, Голяма част от депутатите от страните членки подкрепиха доклада, но няма все още единодушие. Ще прибегнем като крайно средство за гласуване с мнозинство, но ще се опитаме да включим всички желания на страните в окончателния версия ще приемем. Изслушахме препоръките, изслушахме и мненията на отделни страни и независимо от възражението на някои от производителите, ще приложим основните си принципи да не бъдат пренебрегвани потребителите, така както се коментира и в речта на председателя на комисията. Форумът трябва също така да информира своите постижения, да говориме също и за двойното качество на храните. Един от аспектите, който бе споменат, е необходимостта да се търсят оптимални резултати. И тук искам да призова следното. Европейската комисия съвместно с парламента могат да постигнат много – имаме достатъчно възможности и е, опитни лица за извършване на комуникации. Европейския парламент е в най-добра позиция обаче да е, комуникира да, с гражданите. Те, вие сте във връзка ежедневно с тях. Затова ви призоваваме, прочетете форума, Вижте какви са препоръките и ги включете и в е, вашата работа. Благодаря за вашето внимание, благодаря за времето. Ние сме на ваше разположение. Благодаря на представителя на комисията. Добре дошъл и на професор Урбрехт. Сигурно ще има въпроси към вас. Сега давам думата на Роза на ТНП. Благодаря. Благодаря за представянето на всичко случващо се до тук. Два коментара имам. И се надявам да получа и отговори, било то от а, замислилите целия проект или от а, Европейската комисия. Казвате, че гражданите искат да са наясно какво консумират. Нека да отговоря като потребител. И само информация не е достатъчно. Има предостатъчно информация за всеки продукт, но когато е, говорим за двойно качество, става дума за разлики в качеството има много анализи, но за да се правят подобни анализи е необходимо и много време и средства. За нас е много важно да знаем дали един и същи продукт е с еднакво качество в различните страни. Казвате, че на форума е бил поставен този въпрос, но коментара е бил, че това е по-маловажен въпрос, трябва да се обърне внимание на по-важните. Кои са по-важни ми въпроси е моят въпрос. И накрая, пилотните проекти. Ние имаме доста средства за такива. За да могат евентуално да се правят и е, проучвания, изпитвания точно за разликата на качеството. Как се развива пилотния проект в това отношение? Много пари бяха отделени. Има ли конкретни резултати? Благодаря, Ружа. От социалистите и демократите. Олга Саналова.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 Eh, a jeho přijetí nakonec minulý týden odmítli. Myslím си, že vypracovávat v průběhu. Си дадохме сметка, доколкото този е, проблем не е ам, прозрачен. В такъв смисъл мога да кажа, че това е просто жалко. Освен това, за да се пояснят някои въпроси, комисията казва, че в момента работи по методологията за пилотните проекти. Но за тези, които се интересуват какви резерви имам аз по отношение на документите от форума, искам да ви обърна внимание за двойните стандарти – Примерно за съдържанието на съставките на кремвирши или други преработени местни продукти. Не знам, това ли е начина ние да изграждаме доверието на потребителите в единния пазар, когато изведнъж се оказва, че е, е, у един и същи продукт не се продава с е, различни съставки или пък на различна цена във вътрешния пазар. В резолюцията си също така коментирахме, че марката трябва да е гаранция за качеството за потребителя. И тук отново искам да коментирам това, като каза и колежката ми току-що – ние е, предложихме този проект, за който тя говори. Той в момента а, е в ход за двойното качество на храните и се надявам, че неговите заключения ще се използват от съответните институции. Но този проект трябва да приключи преди 2019. Нека да задам отново въпроса. Защо Европейския парламент не бе под поканен да участва в определенето на параметрите на този проект. Игор Санта си има думата. Благодаря шоута си, извинете. Искам да благодаря на комисията за информацията за това какво се случва, особено е, що се отнася до пилотните проекти, съм съгласна с, е, съгласна с колегата която се изказа преди мен. Европейския парламент трябваше да бъде включен при определенето на параметрите и показателите. Това е от ключово значение, за да получим реалистична картина за вътрешния пазар. Това е единствения начин да спрем а, това явление двойно качество на стоките. Всички е, потребители са възмутени. Те не искат да бъдат е, луж... лъгани по този начин. Те имат е, абсолютно пълно право да изискват еднакво качество. Затова и се оплакват на съответните власти в страните членки. Ние се бяхме съобра споразумяли, че комисията ще работи заедно с парламента при изготвянето на показателите за качество на продуктите, защото това е начина да се постигне обективна картина, реалистична картина за това, кои са продуктите с двойно качество. Естествено, бизнесът ще се опитва да се оправдава с различните предпочитания на потребителите или с различните овкусители, но всъщност става дума чисто и просто за разлика в качеството. Благодаря. Сега, ако няма други заявки, а извинете, добре, Адам Сайнфелд. Благодаря. Много е важна темата. Проблеми с хранителните продукти се отразяват на здравето на хората и дълголетието им. Естествено, има и много други фактори, които засягат дълголетието, но качеството на храната е един от много важните. Благодаря на Томас Хозак за представенето на документа. И за заключенията. Искам да ви обърна внимание на едно –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 такива продукти с различно качество се продават под една и съща марка, това определено е скандално. Но казват, че различното ниво на качество на някои продукти се материализира много по-рано в веригата на производството на този продукт. Не знам дали това е било проучвано, дали има данни и дали този аспект се отчита в документа. При първичната обработка, независимо на растителни или животински продукти, производителите, е, земеделски стопани и животновъди, са наясно на кой пазар ще бъдат изпращани техните продукти и те съответно си променят практиките. Ако се смята, че дадена стока ще отиде на по-не е, претенциозни пазари, в кавички, говорим за по-бедните страни, може би ще се сложат повече е, пестициди или торове или други. Така ще се повишат и доходите, е, и... но ще се намалят е, качествата на продуктите. Същото се отнася и за животновътството. А ако вашата стока отива в по-бедни, по-малко развити пазари, или пазари, където потребителите не са толкова наясно с проблемите. Може да се използват повече антибиотици, по-лоши фуражи и така нататък. По същия начин добива е по-висок, производството е по-печелившо, но отново това нарушава интереса на потребителите, а пък и бизнес етиката, бих казал. Това се отразява много отрицателно и на здравето на всички консумирали тези продукти. Та интересуваме това а, проучено ли е? Защото ако се окаже, че то има такива практики, те ще са просто престъпни. И това е много по-сериозно от разликите в качеството в е, крайния продукт. Това, което се опитвам да очертая, е различно ниво на използване на, да речеме, химически продукти, които могат да се окажат много вредни за човешкото здраве. Сега давам думата на нашия гост, професор Лувбрехт. Нека да го чуем първо него. Добре, извинете. Е, първо Инес, заповядай. Благодаря. Само два кратки въпроса. Както знаете, ние подкрепихме пилотния проект за това да се направи сравняване на нехранителни продукти. Исках да задам въпрос докъде е стигнала комисията с този пилотен проект и се присъединявам също към въпроса на Ружа. Какви са конкретните резултати – от е, изследванията и сравняванията. Това са ми двата въпроса. Благодаря. Благодаря, господин професор. Имате думата. Thank you very much for... Благодаря. Благодаря, че ни давате възможност да разясним нашата работа от последната година. службите на комисията се опитват да достигнат до решение, потенциално решение на проблема. Започнахме работата по притесненията за това двойно качество с а, а, дефиниция, определена на това какво се разбира под качество. Никак не е лесно, ако трябва да определим защото някои аспекти на качеството могат да се измерят. Това е, те са ясни. Примерно с хранителни вещества, използване на съставки за а, производство на съответния продукт. Но има някои аспекти, които не са материални и тук бяха а, коментирани, когато преди разглеждахме темата. Например, дали продукта е произведен по един устойчив начин или фирмата дали поема социална отговорност и така нататък. Тези неща не могат да се измерват директно. Затова ние се насочихме към по-измеряемите аспекти на качеството, т.е. съставките и е, вкусовите е, усещания. Създадохме мрежа от експерти, представители на съответните органи в страните членки, както и представители на хранително-вкусовата индустрия, търговията на дребно и асоциации на потребители. Участваха и колеги от други служби на комисията. Резултатите от нашата работа бяха оповестени от ред на ред заседания на форума на високо ниво с цел да се отразява докъде е стигнала работата на мрежата. Беше подходено и по един хармонизиран начин към тестването по два основни стълба – първо формулирахме принципи, които следва да бъдат спазвани, когато съответният орган съставя планове за избиране, е, вземане на проби и е, сравняване на продукти за установяване на потенциално разминаване в качествата. Принципи като прозрачност, сравняемост, и други. След това формулирахме и технически препоръки, които трябва да бъдат изпълнявани по време на различните етапи на плановете. На базата на тези планове след това бе е, съставена една обща схема за набиране на проби в цяла Европа, за да видим дали метода работи. За да можем и да си дадем представа доколко е, е широко разпространен проблема в Европейския съюз. 145 са продуктите, които ще бъдат обект на изследване. 20 страни членки са се включили в програмата за изследването им и на 4 декември 15 от страните а, е, ни се оповестиха резултатите. Но а, е, ние всъщност а, е, това се случи преди два дни, така че не сме имали време да обработим тези резултати, но съвсем скоро, в началото на годината, ще направим първична оценка на данните и след това ще предприемем а, стъпки за определяне на продуктите, които да бъдат обекти на вкусови тестване, за да се види къде са разликите. Благодаря. Така, нека бъдем кратки, тъй като трябва да се ориентираме към приключване. Вие казахте, че 23 държави членки са включени в тестовете. Кои е, държави членки не са се включили? Просто заради прозрачността задавам този въпрос. И на следващо място. Бихме искали да създадем и да участваме в създаването на критерии за <clears throat> провеждане на целия процес. Разбирам, че комисията не се е включила на страната на лобито на хранителната промишленост, а по-скоро защитава потребителите. Радвам се, че работите в този дух и, продължа, и че продължаваме сътрудничеството си в тази насока. Професор Олбрехт, може да отговорите. Благодаря. 20 държави членки са се включили в изследването, в, този, в тази програма за изтестване. тестване. Нямам тези, които не участват, но Обединеното кралство, Ирландия, Австрия – е, тези са между държавите, които не участват, обаче не, не си спомням точно. Е, Швеция, Финландия, просто не си спомням. Трябва да ги видя. Трябва да видя, кои не участват. Благодаря. С това приключваме дебата за по-доброто функциониране на хранителната верига. Благодаря на, на комисията за присъствието и благодаря за последното изслушване с участие на комисията от 20 ноември. Колеги, е, следващото ни заседание ще е на 21 януари. Искам да благодаря на всички наши сътрудници и съветници на секретарията за работата през тази година. И искам да ви пожелая весела коледа и честита нова година, още от сега, а сега ще продължим с заседание на координаторите.